Заглавията им ще бъдат включени в протокола на това на заседание. А сега изменение и приемане на плана за работа за днешния ден няма предложения. За вторник бе предвидено утре да обсъдим доклада Игор Негор Шолтеш за пред, е, и да гласуваме малтийското предложение за член на Сметната палата, но това няма да може да стане. Е, съгласно член 121 алинея 3 от правил, е, правилника, до месечния срок се удължава. Политическата група ГУЕ поиска декларация, както и социал-демократите, но ГУЕ бяха първи поиска декларации на съвета и комисията за положението в Полша и отражението върху картата на човешките права това да влезе в като първа точка в заседанието след обед и да се гласува в сряда. Господин Спинели помоли да вземе думата по този въпрос. Госпожа Спинели. Господин председател, председателския съвет вече взе решение, но от името на нашата политическа група аз искам да разгледаме една втора декларация. Положението в Полша е тревожно. Нарушават се правилата на правовата държава, както и практиките прияти от Венецианската комисия. Има нови закони срещу тероризма за следене на медиите и отделни лица. Трябва да се провери дали те съответстват с Европейската харта на човешките права и да приемем резолюция. Особено след Брексит демокрацията изисква да бъде отстоявана още по-упорито в Съюза трите стълба а, като общо избирателно право, а, правова държава и а, върховенство на закона трябва да се спазват. Ако им трябва да имаме общи закони, които се приемат на базата на договорите. Ако полското правителство или други правителства в бъдеще или дори сега визирам нови австрийски президент и унгарското правителство, ако те нарушават суверенитета и тези основни права, те на, трябва да обсъдим правомерността. Сега давам думата на господин Гереро. Благодаря, господин председателю в началото на годината през януари тук обсъждахме положението в Полша в присъствието на министър-председателката на Полша. Изказаха се много притеснения относно определени развития. Ставаше дума за нарушение на Конституцията, което е несъвместимо с европейските права и ценности и с нашите правила. Ние подкрепяме комисията за провеждане на диалог с полското правителство, за да, за се спазят тези норми. На 1 юни комисията излезе с съобщение, изразявайки своята тревога по отношение на назначаването на конституционни съдии в Полша е, става дума за ефективността на този е, е, съд и дали той може да контролира изпълнението на законите. Има и други факти, които будят тревога у комисията. Всичко това според мен е достатъчно да кажем, добре, 6 месеца по-късно ще направим нова оценка и ще поискаме от комисията доклад. Миналата седмица в комисията Либе обсъждахме предложение за резолюция, обсъдно в различни политически сили и в председателския съвет имаше възражение за включване на това, този въпрос в дневния ред. Нашата политическа група настоява за това срещу това, това предложение иска да се изкаже господин Чернецки. Благодаря, господин председателю, госпожи и господа евродепутати. Е, впечатлен съм от това искане и обосновката. Миналата седмица председателския съвет посочи, че няма да има пред обсъждане, а там вие присъствахте. Е, в Полша не се случва нищо, което изисква нов, подчертавам, нов дебат за положението в Полша а, е, е, Така, така че аз смятам, че да се настоява за това и да се налага подобно предложение и да се възразява срещу дебата проявен, проведен и в Полша, би било абсолютно, абсолютно контрапродуктивно. Според мен е необходимо преди всичко и е, вие сте чули господин Тимерман, заместник председател на на Европейската комисия, който каза, че Полша трябва първа да разреши проблемите си, че се водят разговори с полските власти и европейските институции. Да се предлага подобно, да се внася подобно предложение след Брексит, както самия вие казахте, сякаш го, се говори за нещо ново и се иска. Това би било вмешателство на Европейския парламент в националните дела. Така че аз пред предлагам да не включваме тази точка в дневния ред. Да не поставяме под прицел една толкова важна държава членка следващо изказване по дневния по процедър. Искам да направя предложение, тъй като ми се струва, че е по простенческо да кажем имаме Брексил, да оставим Полша на мира. Тогава да си вървим и да не правим нищо. Необходимо е да говорим за Полша, но в подходящия момент. Процедурата в комисията не е приключила, тя е в ход. За това аз предлагам, предложи го и на колегите от ГУЕ, социалистите и зелените, да включим този въпрос за дневния ред през септември. Комисията ще е приключила работата Нека решим сега, че въпросът ще бъде включен в дневния ред през септември. Така че няма да прибързваме, няма да избързваме и гласа ни ще бъде чут в Полша по подобаващ начин. Това разбира се е, допълнително ново предложение, казва председателят. Чисто процедурно не е толкова лесно, защото е, дневният ред за септември ще бъде утвърден от председателския съвет, така че вашето предложение трябва да се формулира. Значи, вие искате от пленарното заседание да възложи на председателския съвет да включи въпроса в дневния ред. Това е правилният ред. Сега искам да попитам вносителите, съгласни ли сме пред да се отложи предложението Ферховстат или госпожо Спинели първо да гласуваме вашето предложение, защото предложението Ферховстат е разумно, разумен компромис, който е приемлив, но съм длъжен да ви попитам. Госпожа Спинели искам да гласуваме нашето предложение. Председателят, добре, моля да проявите разбиране, така че първо трябва да гласуваме предложението на госпожа Спинели. То е внесено правомерно и аз съм длъжен да го поставя на гласуване. Нямам избор. Не, госпожо Ферховстат, извинявам се, госпожа Армс, имате думата. Смятам, че се намираме в доста сложно положение за гласуване. Опита ми от последното две посещения в Полша, където разговарях и с депутати, с консерватори, с прогресивни, с академич, представители на академичните среди. И впечатлението ми е, е че те с голям интерес следят европейския дебат. Но особено голям е интересът на еврооптимисти, на проевропейците в Европа. Те не биха искали да се изпокараме тук, кога да гласуваме. И тъй като искаме да подкрепим тези проевропейски ориентирани демократи в Полша. И имам чувството, че те отвоюват Европа с основните права и свободи и трябва да ги подкрепим. Смятам, че тук ние трябва да им дадем широка подкрепа. Знам, че вас това няма да ви убеди, особено господин Вебер и неговата политическа група. И ако решим за септември, то за нас и за европейците в Польша това ще бъде добро решение. Господин Вебер има думата госпожо председател, драги колеги, по, последните седмици ние бяхме силни в позицията си Польша, защото бяхме единни. За това благодаря от името на нашата политическа група на всички колеги. Ако продължим в този дух, като изчакаме комисията да свърши и след това през септември излезем с ясна резолюция, ще помогнем на всички, които са загрижени за Полша и правовата държава. Затова нашата политическа група подкрепя предложението на Ги Хофстад. Председателят. Добре, чудесно. но аз попитах госпожа Спинели, тя държи да гласуваме по именно понето предложение, така че нямам избор. Първо трябва да гласуваме предложението на Обединената левица по предлож... за включване на тази точка в дневния ред във вторник. Моля, гласувайте по електронен път, но виждам, че има още глас... гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се предложението на господин Ферховстад е, с препоръка към председателския съвет за включване на темата в септемврийската сесия. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Не, мисля, че пределно ясно е, че имаше мнозинство в подкрепа. Много моля, ако нямаме... Ням... Добре, щом смята, че нямаме друга работа да гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването малка разлика има, както виждате, в гласовете за и против. So, coming... И така, пристъпваме към дневния ред за сряда. Социал-демократите искат ам, да изслушаме е, в повтора точка върховния представител и заместник председателя е, госпожа Могерони след дненто изказване от външ, по въпросите за външна политика. Господин Гереро Салом има думата в подкрепа на това предложение. Микрофон за оратора, моля. Микрофон за оратора. Благодаря. Много благодаря, господин председателю. Ние сме на мнение, че трябва да обърнем внимание на мирния процес в Близкия изток. Имаше становището на Франция, след това мнението на е, квартета. Така че е, трябва да чуем от върховната представителка е, оценка и доклад. Имахме възможност в парламента да изслушаме върховните представители на Израел и Палестина мисля, че можем да работим до постигане на добър резултат. Господин Скилиотис подкрепя предложението. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι πολύ κρίσιμη. Верно е, че положението в Близкия изток наистина в момента е, е критично стигнало е до поврата. Израелският президент на Израел и палестинският президент бяха тук а, из, в Европейският парламент. Така че ние трябва да проведеме дебата, изразиме своите становища относно мирния процес, защото мирният процес не напредва. Палестинците искат да създадат своя държава, но нещата не напредват, така че групата на ГУЕ подкрепя това. Благодаря, господин Скириотис. Някой да възрази? Не. В такъв случай, който е съгласен с това предложение, да гласува с дигане на ръка. За, против, въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте по електронен път. Гласуваме. Преустановете гласуването. Приема. С предложението се приема. Така че дневният ред ще претърпи съответна промяна. Като втора точка в сряда ще влезе въпроса за нови инициативи за мира в Близкия изток. НП е, предлага обсъждане е, да, да, да заместим точката с Бахрейн с Бангладеш. Госпожа Гардини оттегли предложението си, но аз съм длъжен да поставя въпроса на обсъждане. Няма други подкрепещи тази идея, значи въпроса приключва. С това приемаме дневния ред на тази сесия. Сега докладът на госпожа Гърдини. Пределни, пределни стоености на извънпътната техника. Давам думата на госпожа Гърдини.